в е, четвърти, е, в този доклад 40 е, се предлага да се... Текста ще намерите на вебсайта на пленарните заседания, публикуване. Отразено е правилото за това, в какъв момент и кога се приема даден текст. Сега следващата точка е годишно